You... Уважаеми колеги, моля, заемете местата си, защото бихме искали да започнем веднага работа. Uh, so can we, can we begin? Could somebody... Колеги, нека да започнем работа. Добър ден на всички. Първо, искам да ви съобщя, че както обикновено нашето заседание се излъчва по интернет. Също така, че имаме промени в дневния ред. Искам да ви съобщя, че ми, министър Крисолидис, който отговаря за конкурентоспособността и кръвоплаването в гръцкото правителство, ще се срещне с нас днес, а не утре за това веднага ви го съобщавам. И нашата среща с него ще отнеме толкова време, колкото ние сметнем за необходимо, но аз мисля си, че час, час и 15 като ориентировочно време е добра идея. За съжаление, ситуацията в Гърция така както е видяна от нашата делегация, ще бъде обсъдена утре, защото господин Ван Нистелрой, който ще докладва по тази точка, ще бъде едва утре тук. Така че ако няма възражения, нека да сметнем, че дневният ред е прият. Сега съобщенията на председателя имам само едно съобщение, което ще направя, когато започнем да обсъждаме новата нормативна уредба. Затова ще има точка 2а в нашия дневен ред, което е обмен на мнение с господин Михалис Хризолидис. Приветствам ви, господин министр. Поздравявам ви с вашето назначаване в новото правителство. Знам, че голямо мнозинство в парламента подкрепи вас и вашето правителство, така че ви пожелаваме успех във вашата работа. Освен това, в парламента като цяло ние се занимаваме много сериозно с макроекономическата ситуация, обсъждаме въпросите, свързани с еврозоната, с държавния дълг. Като комисия по регионално развитие според мен не отделяме достатъчно време на обсъждането на това как да подновим растежа. Ние смятаме, че без подновяване на растежа ще бъде много трудно да се започне надлежното фискално функциониране в общо европейския контекст. Искам да ви попитам как виждате предизвикателствата пред растежа и пред реформите, които са важни за растежа в Гърция и разбира се всичко, което искате да споделите с нас, ще ни бъде интересно и важно и ще имаме също така сесия с въпроси към вас и вашите отговори. Заповядайте, господин министр. Имате думата. Благодаря, Данута. госпожа Хюбнер, уважаеми депутати, членове на Комисията по регионално развитие. Вече от 20 месеца Гърция е изправена пред много сериозна економическа криза. Тази криза доведе до огромен държавен дълг, огромен бюджетен дефицит. Ние имахме много сериозни затруднения през 2007-2009 година и като резултат от глобалната економическа криза, тя също много неблагоприятно се отрази върху нашата страна. Бих искал да посоча, че економическата политика, която се провежда, не засяга позицията на Гърция в еврозоната. Гърция още през 90-те години с голям ентусиазъм прегърна идеята за еврото. Това е една позиция, която няма да се промени. Нашето отношение към еврозоната няма да се промени. И още веднъж ще кажа, че Гърция положи огромни усилия и през 90-те години аз бях заместник министър в правителството. И когато влязохме в еврозоната, имахме само 2% инфлация. Разбира се, днес ситуацията е много по-различна и залогът е много по-висок. За да спасим нашата страна и да я върнем на пътя на економическия растеж, трябва да засилим позицията на Гърция. Трябва да направим една силна част от еврозоната преди 9 години и половина положихме сериозни усилия с економическата адаптация. Имахме специална програма за това, която включваше фискално възстановяване с намаляване на дефицит, увеличаване на приходите и втората част беше посветена на увеличаването на конкурентоспособността на гръцката економика – бяха извършени много сериозни структурни изменения. Тези, тези две сфери и дейността ни в тях доведоха до добри резултати. Постигнахме напредък, обаче в момента е необходимо гръцките граждани да направят жертви. Това въжи и за отделните хора, за работещите, за бизнеса като цяло, за реалната економика, за частния и за публичния сектор. Ако искаме да постигнем напредък, трябва да отчетем също сериозните сериозните проблеми, които има в гръцкото общество в резултат от цялата тази ситуация. Резултатите, които сме постигнали, са значителни и не мисля, че има страна в Европейския съюз, която успя толкова бързо да намали своя дефицит. Ако разгледаме други страни в еврозоната, няма друга страна, която да е намалила с 50% заплатите. И няма страна, която да е провела толкова сериозни социални промени в стремежа си да гарантира по-голяма гъвкавост на трудовия пазар в кратки срокове. Много важна дейност вече е извършена и бихме искали да ви помолим да отчетете това. Само това е нищо повече. Ние не искаме да получаваме карт бланш, но искам да подчертая, че постигнахме напредък благодарение на жертвите от страна на гражданите на Гърция. Уважаеми колеги, приятели, в Гърция вече от две седмици, както вие знаете, имаме ново правителство, правителство на националната отговорност, правителство на сътрудничеството – правителството си постави много ясни цели, а именно да бъдат изпълнени споразуменията, сключени на 21 октомври. Политиката, която започнахме да осъществяваме, ще продължи, за да можем да укрепим економиката. И искам да ви уверя, че ще направя всичко да се запази скоростта на изпълняването на необходимата политика, насочена към подобряване на състоянието в реалната економика. Така че да имаме една производителна и конкурентоспособна економика. Националната стратегия за преструктуриране на гръцката економика – включва определени приоритети и действия. Първият приоритет е подобряването или по-скоро повишаването на производителността на труда в Гърция. По този начин Гърция ще може да има гъвкава економика. Второ, ще се преразгледа на месата от страна на държавата, ще бъде направено всичко да се повиши производителността на предприятията в Гърция. Разбира се, ние също така ще се борим срещу неплащането на данъците, ще инвестираме в иновациите и ще насърчаваме предприемачеството. Третият ни приоритет е борбата с инфлацията. Правителството ще следи тенденциите в ценообразуването и ще се намесва, когато е необходимо. Ще следим тенденциите в потреблението и ще се намесваме, когато виждаме изкривявания на пазара. Четвъртият ни приоритет е по-доброто освояване на средствата от Кохизионния фонд и по-ефективното им разходване в съответствие с реалните приоритети, позволяващи да се преборим с причините, допринесли за кризата. И накрая създаването на климат на прозрачност и доверие, доверие към гръцката економика. проучихме възможностите за ускоряването на нашата дейност. Е важна стъпка за нас. Друга стъпка е една дълбока структурна промяна, която да позволи по-добри резултати в економиката. В момента разработваме план за намаляване на бюрокрацията и намаляването на административната тежест. Също така се стремим да повишим конкурентоспособността и обмисляме как да създадем един пазар, в който участниците да са равнопоставени, на който няма изкривявания. Също така обмисляме по какъв точно начин да работим с Европейската инвестиционна банка, за да осигурим дългосрочен растеж. Стратегията на правителството и другите мерки, на които се спрях, вече водят до определен напредък. Вече започнахме някои важни процеси наблюдаваме увеличаване на производител... производителността в Гърция. Увеличението е 40% и то е постигнато през октомври тази година в сравнение с октомври миналата година. Стремим се да гарантираме изключително високо качество на нашите продукти – за да могат те да бъдат търсени в еврозоната и в Западна Европа като цяло. Също така укрепваме производството на потребителски продукти, не само на високотехнологични продукти. Успяхме да постигнем много сериозно възстановяване И разбира се, за целта използваме и средства от Европейския съюз. Започнахме да използваме услуги на едно гише. Също така виждаме засилен интерес от страна на чуждестранните инвеститори към гръцкия пазар. Двустранните отношения бяха интензифицирани и ние предлагаме различни стимули за чуждестранните инвеститори. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση της Επιτροπής και του Ние сме наясно с това, че в Европейския парламент много е било направено за това да се подпомогне економическото възстановяване на Гърция, а също и за това да се засили финансирането от страна на инвестиционната банка на малките и средни предприятия в Гърция. 12 месеца след създаването и влизането в сила на ново законодателство за инвестициите, участвахме успешно в два търга. Новото законодателство за инвестициите ни помага да участваме по-резултатно в подобни търгове, при които става дума за наистина големи инвестиции. Ние успяхме да бъдем по-ефективни и по-резултатни в това отношение и да повишим конкурентоспособността на нашата страна. Колеги, приятели, това е стратегията, която е насочена към осигуряването на растеж и привличане на инвестиции. Разбира се, много важно е това как по-добре да използваме средствата от Европейския съюз. Процедурите ще бъдат рационализирани, така че бюрокрацията, и административните процедури да бъдат намалени. От друга страна, в миналото не използвахме голяма част от средствата и голяма част от средствата не бяха разходвани надлежно. Трябва да подобрим тази ситуация за благото на нашето общество. През ноември 2011 година, т.е. в момента, ние започваме много мащабна работа и вече сме постигнали 92% усвояемост на европейските средства. Също така сключихме договори, които са 9 пъти повече като стойност в сравнение с ситуацията от преди 2 години. През последните 6 месеца новите договори, които са сключени, представляват договори на стойност 3,8 милиарда евро. Това е голям напредък в сравнение с ситуацията в скорошното минало. Дори когато сравняваме с ситуацията през юни и ако сравняваме ситуацията през миналата година, ние виждаме, че има 30% подобрение, що се отнася до използването на средствата от Европейския съюз. Господин Барозо говореше за много проекти и договори, които се изпълняват в регионите, на ниво региони, и чиято цел е да се създаде необходимата инфраструктура за хората, чиято цел е да се предложат решения на огромните проблеми, такива каквито са, например, безработицата и проистичащите социални проблеми. Ситуацията е влушена от това, че безработицата е особено висока сред младите хора и достига 45% сред тях. Така че сега очертах ситуацията. Господин Хан комисарят по регионално развитие много ни помага при изпълнението на регионалната политика и аз бих искал да му благодаря и на него лично, и на неговите сътрудници за огромната помощ, която получавам от тях. Господин Айкенбах, който е начало на целевата работна група, също така заслужава нашите благодарности, както и господин Барозо. За да запазим динамиката, за да продължим с развитието, ние също така в момента започваме с една система за мониторинг, така че да следим какво се случва с тези програми. И накрая, ако ми позволите, искам да се спра върху един противоречив момент, който е важен и който се отнася до реалната економика в Гърция. Става дума за финансирането на предприятията и ликвидността. Имаме много сериозни проблеми в момента, породени от липсата на ликвидност. Предприятията нямат средства и като министър, който отговаря за малките и средни предприятия, аз всеки ден вижда предприятия, които фалират, изчезват от пазара поради липса на ликвидност. те дори не са в състояние да започнат надлежна процедура за фалит. Има предприятия, които още не са фалирали, които нямат пари да купят суровини, за да могат да работят. Заедно с Европейската комисия и особено Генерална дирекция региони, ние се стремим да променим ситуацията към по-добро. Първо, това се отнася до изменение в регламента за финансовите инструменти. Чрез тези промени ще успеем през следващите няколко седмици да финансираме да финансираме чрез новите финансови инструменти потребностите на малките и средни предприятия. Дефтерон. Ще можем да финансираме потребностите на бизнеса. Също така ние създаваме един допълнителен фонд, който ще позволи да се разпределят заемите от Европейската инвестиционна банка сред гръцките банки, които на свой ред ще могат да предоставят заеми на малките и средни предприятия в Гърция. В сътрудничество с Европейската комисия ние се стремим чрез тези промени в регламента да създадем гаранционен фонд, в който ще има приблизително милиард и половина евро. Средствата ще бъдат насочени от Кохизионния фонд и целта е да се финансират мащабни проекти, като строителство на пътища и други дейности, необходими за развитието на страната, необходими за решаването на инфраструктурните и екологичните проблеми също така тези средства ще позволят да се реши ужасяващия проблем с безработицата, за който вече говорих. Уважаеми колеги, приятели, накрая бих искал да ви благодаря за вашия принос. Благодаря ви за това, че присъствате тук на тази среща, организирана от госпожа Хюбнер. Още веднъж искам да ви уверя, че в Гърция се извършват огромни усилия. Гръцките граждани правят жертви за това да може нашата страна и гръцката економика да стане производителна, продуктивна, ефективна. Работи много усърдно, за да подобрим ситуацията с производството в нашата страна. Искаме да гарантираме това, че имаме добре работеща, конкурентоспособна реална економика. на фона на тази криза Гърция се стреми да заложи основите на един нов модел за развитие. Ще трябва да продължим да правим жертви. Ще трябва да взимаме много сложни решения. Ще трябва да променим менталитета. И в този полезен процес ние искаме да изведем гръцката економика на ново по-високо ниво. Същевременно цяла Европа следва да разбере, че последиците от тази криза са дългосрочни и сериозни за цялата европейска економика. За това е необходимо всички да мислим за това как да осигурим устойчивото развитие на цяла Европа ако отговорим достойно на това предизвикателство, ние също така знаем, че трябва да гарантираме солидарност и не само с Гърция, а солидарност между всички държави членки. Председателя, благодаря ви, господин министр, за вашето изказване. Разбирам, че предизвикателството пред вас е не само да върнете растежа в Гърция, но също така да промените основите, които да ви позволят да гарантират устойчиво развитие на гръцката економика. Бих искала да дам думата на някои колеги, но може би преди това ще помоля господин комисар да се изкаже, след като някои колеги зададат въпроси. Госпожа Крем. Благодаря, госпожо председател. Комисията по регионални въпроси винаги се е стремила да окаже максимална помощ на Гърция с цел да се подобри економиката в страната и да се насърчи економическият растеж. Знаем, че вашата страна предприема огромни усилия да подобри положението. Хората полагат свръхчовешки усилия. И така искам да се върна към нещо, което вие спомен... самия споменахте. Колко бързо може да очакваме да се освояват правилно структурните фондове, за да има видими подобрения в състоянието на економиката във вашата страна? Колко бързо ще видим отражението на подобни мерки върху пазара на труда? Може би имате някои ясни примери, които да представите, да не кажете в кои сфери инвестирате, какви проекти организирате за използване на структурните фондове. Аз участвах в делегацията, която посети Гърция през юли. По време на посещението научихме, че правителството реализира нов набор реформи с цел децентрализация на използването на структурни фондове. При обичайни обстоятелства това би било похвално, но мисля, че сега това противоречи на нашите желания, а и на структурните проекти, които е представила Комисията за Гърция. Какво е положението във вашата страна на практика? Правите ли стъпки назад и да създавате нови структури в регионите, за да се реализират подобни проекти. Още въпроси, Евгений Кирилов. Искам да благодаря на господин министъра. Похвално е, че сте тук сред нас в залата. Много полезно е да се обсъждат тези проблеми не само заради самата Гърция. В крайна сметка, кохезията означава солидарност. Нашата комисия винаги е подпомагала подобни активни политики, особено в страните с затруднено положение. Важното е, че тази криза няма да си отиде скоро. Наскоро един американски експерт ми каза, не се притеснявай, всичко ще отнеме около 10 години ние трябва да си извлечем полки от това, което става. Вие ни разказахте за липсата на ликвидност, за това как фалират малки и средни предприятия и как дори с по-голяма освояемост на структурните фондове не могат да се преодолеят тези проблеми. Именно поради тази причина Ние имаме съответните искания към бюджета. Затягането на коланите, ако не се прилага правилно, ще е пагубно за всички. Затягането на, колен, на коланите за година-две ще доведе до край. Независимо от всички правилни мерки, които предприемате, расте дефицита при вас – може да се окаже, че вие ще послушате за опит на други страни и в тази връзка искам да ви попитам. Какви други допълнителни конкретни програми имате, освен националната стратегическа референтна рамка, с цел подпомагане на малките и средни предприятия, тъй като те фалират масово? Не само при вас. Във всяка страна няма достатъчно растеж, това няма да е факт и до година навсякъде. Това е моят въпрос. Още веднъж благодаря за присъствието в залата и за обсъждането на тези въпроси. Те не касаят, в крайна сметка, само Гърция, целият Европейски съюз. Още един лектор. Очевидно е, че в криза е самата система. Европейският съюз не е на нивото на тези предизвикателства и проблеми. Разбира се, Гърция си има своята специфика и специфични проблеми, които не бяха предмет на правилен подход. Като си има предвид, че На този етап има рецесия. Трябва да видим какво е положението с публичните инвестиции в Гърция, процента на освояемост. Можете ли да ни дадете конкретна информация какво ще се промени през идните 10 години, за да можем да започнем да се надяваме, че ще има по-различни резултати? Това първо. Второ. какво ще прави Гърция след 2014 година по линия на кохезионната политика. Трето. Как ще е въпроса с местното самоуправление? Как ще бъде уреден този въпрос? Възоснова на новата рамка. Ако обичате да вземете отношение, господин министър, по това, което бе казано до момента. Относно структурните програми на Съюза, те не се движат с бързи темпове и в други страни има проблеми с освоемостта. За средносрочния план мога да кажа, че в Гърция имаме повече проблеми от други страни, що се отнася до публичното администриране на тези програми. Ето защо в последно време с подкрепата на комисията се опитваме да променим нормативната уредба. Правят се радикални промени за използването на европейски фандове. Тоест създава се една съвсем нова среда, нова конюнктура. Има проекти на стоеност 5 милиона евро, които изобщо не са и започнали. Както казах, 92 на 100 от средствата, предвидени по проекти, са започнали да бъдат освоявани. Имаме проблеми с комуникацията между местни, регионални, централни власти. Всичките проблеми с комуникацията са отстранени. Положението е подобрено. Та, ако щете, проектите вече са по-зрели, ускорения е процес и сме подобрили много процента на освояемост. Заедно с подкрепата на Комисията Генерална дирекция регионална политика, също така създадохме група, в която участват експерти, консултанти, Тя помага дори на най-малките общини, за да могат да бъдат реализирани проектите. Предприемат се най-различни мерки, което е свидетелство колко сериозно гледаме ние на резултатността, за която говорих. От сега нататък много по-бързо ще се прилагат всички процедури за освояване на средствата. Относно отражението върху пазара на труда, много важен въпрос. Ще ви дам пример в това отношение. В момента се разделят пет големи проекти в сферата на пътното строителство. но при тях имаме проблеми с изпълнителите и местните власти. Договорите са на стоеност около 8 милиарда евро. С комисията се опитваме да постигнем направи, че създаването на работна група, която ще разкрие създаването на много нови работни места. Относно втория въпрос. С всеки изминал ден – Рецесията се разраства. Други страни без фискални проблеми започват да изпитват такива. Рецесията е най-големия враг на хората и на европейските държави днес. Заради нея е толкова висока безработицата. Не се създават блага и богатства, на лице са социални проблеми. Това е врага. Рецесията. С нея трябва да се борим за да постигнем финансово и фискално оздравяване и стабилност. Това е единствения път напред. Без политики в сферата на развитието до никъде няма да стигнем. Съгласен съм, че кризата трябва да бъде разглеждана в контекста на новия бюджет на Съюза – и да видим как ще постигнем следните две цели. По-голяма освояемост и ефикасно използване на средствата, за да се даде тасък на економиката. И на второ място допустимостта на проекти. Ако решим проблема с допустимостта на проекти, който засяга най-различни аспекти на економиката. Ако решим този проблем, фондовете ще се използват по-ефикасно. Ние се опитваме да подпомагаме малки и средния бизнес в Кърция по различни начини – да може поне тези, които се опитват да следват новите модели на развитие и устойчиви модели, да получат подкрепа от нас. Давам ви пример. Имаме около 2000 фирми износителки. чието износ е около на стойност около 20 милиарда евро. Сериозен процент от БВП на страната. Преди няколко седмици разработихме програма за подпомагане на всички малки и средни предприятия в сектора на експорта. Конкретна програма, разработена заедно с Организацията за гарантиране и обезпечаване на кредити, за да не се окаже, че има някое предприятие в този сектор, което не може да си закупи суровини, за да изпълни поръчките си и да удовлетвори клиентите от чужбина. Това е много важна мярка, която бе предприята. Мога да цитираме други примери. Опитваме се да даваме стимули и на банките, но поради системни причини тук няма много добри резултати. И на последно място Имаме сериозно намаление на публичните инвестиции в Гърция заради корекциите, които трябва да реализираме и пренастройката на системата. Това ще доведе до проблеми за в бъдеще, свързани с развитието на страната. По-малко средства ще имаме на разположение – все това се надявам, че ще можем да дадем един тласък на публичните органи и институции, които се нуждаят от средства от Кохезионния фонд в Гърция. Средствата от този фонд са много важни за всички нас. Скоро предстои заседание на съвета по кохезия. На този съвет ние ще изложим какви са нашите потребности и ще дадем началото на един диалог с всички заинтересовани страни, всички органи в Гърция, които отговарят по тези въпроси, за да се подобрят изгледите, перспективите за страната. Разбира се, във всичко това важна роля играе и местната власт. За първи път тази година В програмата участват допълнителни представители на местната власт. Председателката избори следващите оратори. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, искам да ви поздравя с добре дошъл днес сред нас и ви пожелавам успех. Всички гърци и всички европейци ви го желаем. В миналото, господин министър, вие сте казвали, че за регионалното развитие има нужда от емблематични проекти. Проекти, които могат да допринесат за общото развитие. Сега ние очакваме конкретни предложения, за да можем да вдъхнем нов живот в регионите на Гърция. Мисля а, за круизните кораби, за които също отговаряте. Бихме могли да развием този сектор, като като увеличим и пристанищата, които са подходящи за такива круизни кораби. Ние имаме 6 пристанища, които могат да бъдат доразвити в 6 от регионите на Гърция и това ще има прекрасен ефект върху економиката на страната. Но има нещо, господин министр, което ми се струва, че не се развива. Защото тези сектори не се развиват. Няма економически разходи, които да са свързани с тях. Я е, знаем, че има твърде много бюрокрация, но това са проекти, които не изискват кой знае колко административна дейност. Благодаря, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за изказването, което направихте пред нас днес след обед, господин министър. Вие изразихте пред нас и много ясно а фактът, че не може и не трябва да се скриват трудностите, пред които сте изправени. Ще трябва много грешки натрупани в миналото за кратък период да бъдат поправени. В края на 2011 година ще се окаже, че ни остават само две години до приключване на периода. След това 2014-2020 година е друг важен период и знаем, че има доста гласове в Европа, които а, се издигат в въпроса дали и колко са ефективни кохезионни структурния фонд и така нататък. Аз мисля, че ние в тази комисия винаги ще бъдем на ваша страна, защото ние знам колко важно е а, регионалната структурна политика да се развива на принципите не само на субсидиарността, но и на солидарността. И ето тук е и моят въпрос – но нека първо да спомена някои от мерките, които и вие казахте. И вие споменахте, че има препятствия вътре в собствената ви страна по отношение най-добрия начин за прилагането на и реализацията на програмите, а също така и освояването на фондовете. Наистина времето е кратко и в тази финансова рамка и за това си мисля, че трябва малко да се поотворим не само към комисията, която вече оказва някаква помощ, но ако имате сериозна трудност, би трябвало, може би, да се обърнете и към другите държави и членки а, на двустранна основа за помощ, защото има чувство за солидарност и така кохезионните фондове и а, поредица от други възможности могат да бъдат допълнени и с двустранните отношения. Разбира се, финансовите министри ще са доволни нещата, ако, а, ако нещата се развият, но това не е единственото защото не искаме да се върнем отново в ситуацията, при която преговорите за бъдещите за бъдещия период 2014-2020 да бъдат обсъждани за нови инструменти, които още не знаем дали са добри. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател, по отношение на структурните фондове. Смятам, че в администрацията също има проблеми. Мисля, че тя е една от ключовите проблемни зони. Това, което искаме да видим и да разберем, а, е, че при прилагането на кохезионни структурните фондове ще се направи необходимото, за да се постигне най-добрия ефект от тях в страните от бившия Съветски съюз трябваше да бъдат създавани нови административни структури а, на ниво община а, и това беше направено чрез сътрудничество с, с райони или градове от Европа. Партньорства се създават, най-добри практики се обменят и те се прилагат по това е най-необходимо. В някои селища бяха създадени, както казах, нови административни структури, а за да могат да се справят с новите финансови проблеми и предизвикателства. А знаем, че има програма за побратимяване на градове в Европа. Ние трябва, както вече казах, да подобрим административната структура и функциониране на местно ниво. Дали не е добре, как смятате, да се опитате да приложите тази идея и да потърсите помощ, предоставена чрез сътрудничество и партньорство? За да бъде това полезно за Гърция и за всички нас. Да, имаме няколко искания за взимане на думата. Заповядайте. Мисля, че чухме доста за проблемите. Нека сега да се фокусираме върху някои от социалните проблеми, които бяха създадени и се изостриха поради мерките за затягане на коланите, приложени в Гърция. Въпросът ми е как ще преодолявате някои от тези трудности, а именно, че СФ може да бъдат фондове средства по него могат да бъдат използвани за преодоляване на бедността в Европа и във вашата страна конкретно. В Гърция, знаете, не е единствената, която преминава през такива трудни времена в рамките на економическата криза и а, искам да ви благодаря, че полагате толкова усилия. Аз също искам да ви благодаря, казва господин министъра. На първо място, нека да се върна към въпроса на госпожа Завела. Трябва наистина да подходим по различен начин към въпроса за най-добрия начин да използваме наличните фондове и средствата по тях е, и да видим доколко ефективни можем да направим. Можем да бъдем. Освен това е добре да видим каква е добавената стойност, защото ако тя не е достатъчно голяма, ще трябва да търсим други неща. Е, вие казахте за емблематичните проекти. Да, очевидно е че много работа трябва да бъде свършена във всеки отделен регион. Да има един, два до три емблематични проекта във всеки регион, а за да се осъществи тази добавена стойност за економиката и за социалната сфера. Споменахте също така круизите. Да, вярно е, че има много проявени, е, голям проявен интерес към тази сфера. Увеличи се броя на пасажирите, посещаващи Гърция. Има едно по време на круизи. Наистина Гърция е много подходяща дестинация. И ние очакваме а, проекти, за пристанища на много места в Гърция и особено по островите, многобройните острови, има доста голям напредък. През следващите няколко дни ще разработим своя регламент за каботажа, за а, круизите, така че да можем да подпомогнем бизнеса в тези сектори. Това ще е положително както за Гърция, така и за цяла Европа. Разбира се, всичко това трябва да бъде правено в рамките и в името на опазване на околната среда. А сега да се обърна към някои от другите въпроси, свързани с препятствията, които съществуват пред предприемаческата инициатива в нашата страна. Да, ние осъзнаваме, че има препятствия и проблеми, а проблеми, които създават забавяния, проблеми по прилагането и реализацията. Но това, което мога да кажа е, че Гърция вече осъществи три рамкови програми, доста успешно. Така че и тази програма ще бъде добре приложена, реализирана и приключена. Проблемите, свързани с объркването, липсата на ред – поради огромните промени в административната структура на регионално ниво в Гърция в момента, са големи. Ние не искаме да замитаме проблемите под чергата, но искаме систематично да работим по тях и да ги преодолеем. В момента разработваме ново законодателство – което ще превърне Гърция в място подходящо за инвестиции. Също така ние използваме и Fast Track. Даваме възможност за бързо създаване, регистриране и иницииране на бизнеса, на нови а, компании. обслужването на едно гише е приложено. Всички досиета ще бъдат разглеждани именно в тези офиси, в тези бюра. В момента Гърция прави огромни усилия за преструктуриране, за радикална промяна – в нашето общество, в нашата политическа система, в нашите институции и всъщност това, което наистина искаме да променим, е да се оттървем от всички несъответствия и да изработим един економически модел, който да бъде рационален и конкурентно способен. Ние искаме да предоставим възможност за работа на младите хора в Гърция. А Гърция има голямо наследство. Човешките ресурси. Това са добре обучени млади хора. За съжаление, този човешки потенциал в момента страда от безработица, от недостатъчно използване, така да се каже. Така че ние искаме да извършим радикални промени в държавния апарат. И както казах, ние работим заедно с Европейския съюз съвсем целенасочено в работни групи. Ние също така трябва да разработим форми за сътрудничество на двустранно ниво с страни като Германия, Австрия, Франция Холандия, за да можем да обменяме ноу-хау и добри практики. Това също ще ни помогне, за да станем по-ефективни. Разбира се, всичко това има своето отражение в начина на работа на правителството на всички нива. Обменяме опит, добри практики, това от което имаме нужда, обаче най-вече е преки инвестиции, пряка помощ. Имаме нужда от техническа подкрепа. малките и големите общини имат нужда от подкрепа, за да могат да реализират проекти. И се надяваме, че ще успеем да го постигнем в рамките на Европейския съюз с други градове, с други области и общини. Новият фонд, вие казахте нещо за новия фонд и съм абсолютно съгласен с вас. Ние наистина се опитваме да окоръжим увеличаването на работните места. Вече отваряме нови работни места. 50 хиляди такива бяха предложени съвсем наскоро и това ще продължи, тъй като нашите усилия няма да престанат. Дори и временно, ако можем да предоставим работа на безработните, които са били такива повече от две години, е много важно. Това е възможност да придобият и нови умения и квалификация. И накрая, в заключение, бих искал да кажа, следното. Първо, разбира се, да ви благодаря за вниманието и за интереса, за изказванията. Искам да благодаря на госпожа Хюбнер за инициативата да организира то, тази среща, която е толкова важна за нас. Надявам се, че и за вас е важна и че информацията, която ви предоставих, ще ви е полезна. Казах ви, саможертвата на гръцкият народ ще продължи но се надяваме, че ще има плодотворен ефект под ръководството на правителството на национално съгласие, сътрудничество. Искаме да постигнем стабилност и ще формулираме в най-скоро време посланието Новия ден за Гърция започна. Благодаря. So if you allow me, I would still like to invite direct... Сега бих искал да дам думата на Жан-Мари Зелер, който е директор, отговарящ за Гърция в Генерална дирекция регионална политика. Ако бих могли в рамките на 5 минути да ви слушаме. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. Кохезионната политика представлява много добри възможности в тези тежки времена. 22 милиарда евро са заделени за Гърция. Една четвърта от тях вече са освоени на място, така че има много възможности за борбата срещу рецесията и неблагоприятните условия. Комисията създаде целева работна група с цел да се ускори освояването на средства от Гърция. Целевата група ще използва всички възможности в рамките на техническата помощ и също така с използването на програмата за административен капацитет на социалния фонд, за да засили административния капацитет. Нещо важно тук. Имаме нужда от уменията и подкрепата на държавите членки и тази администра... програма за изграждане на административен капацитет ще бъде резултат от сътрудничество между държавите членки. Освен това, ние работим по решаване на конкретните проблеми. В момента комисар Хан би искал да се съсредоточи върху някои приоритетни проекти с най-голямо въздействие на място – за това ние сме съсредоточили всички усилия на администрацията върху изпълнението на тези мащабни проекти. Бихме искали да направим нещо, за да се реши проблема с ликвидността. През последните два месеца ние направихме следното. Първо, засилихме нашето финансиране до максималното позволено ниво, което означава допълнителни 100 милиона евро са били предоставени на Гърция като допълнителна подкрепа за решаване на проблема с ликвидността. Вече почти е постигнато съгласие между парламента и съвета да има още допълнително увеличаване на тази сума с 10%. По този начин 400 милиона евро ще могат да бъдат заделени от Европейската комисия до края на тази година с цел решаване проблема с ликвидността. Освен това, с Европейската инвестиционна банка ние се стремим да подпомагаме конкретно малките и средни предприятия при преодоляването на проблемите с ликвидността чрез създаване на специален гаранционен фонд и може би нещо, което ще отнеме повече време, защото трябва да променим законодателството, трябва да променим регламента и ние имаме нужда от вашата помощ тук в парламента. Ние искаме регламента да позволи да се създаде голям гаранционен фонд за мащабни инфраструктурни проекти и решаване проблеми с ликвидността. Също така ние се стремим да гарантираме продължаването на големи концесионни договори за строителство на водни пътища, а също така на автомобилни пътища. Ние работим много сериозно с компетентните гръцки органи, за да видим по какъв начин да се поднови дейността по тези проекти. И накрая бих искал да се спра върху управлението. Много е важно да имаме модернизиране на публичния сектор, така че той да бъде ефективен, така че да се ускорят процедурите и принципът за поемане на отговорност на различните лица и институции да се прилага на практика. Също така има някои затруднения в сектора на обществените поръчки, закупуване на земя, кадастъра – всичко това влиза в секторите на управлението, които трябва да подобрим. И съвсем накрая, кохезионната политика наистина остава един изключително важен инструмент за преодоляването на огромните затруднения, които в момента изпитва Гърция. Благодаря. Бих искала да информирам министра, че всички политически групи в парламента съгласиха, че следва да се работи много бързо, за да се измени сега действащия регламент, за да може да се позволи това 10% увеличение. Ние ще го направим много бързо и най-вероятно на 1 декември в пленарна зала ще гласуваме за това. Виждам, че и полското председателство също работи много усърдно и ще продължи да работи усърно, така че наистина да финализираме този процес до две седмици, така че да могат да бъдат внесени необходимите изменения за ускоряване на предоставена средства. Нашата комисия много сериозно се отнася към проблемите на Гърция и към необходимостта да се поднови растежа. Така че искам да ви уверя, че ние не пестим усилия, за да подпомогнем на Гърция да поднови своя економически растеж и то по устойчив начин. Ако няма желаящи да се изкажат, благодаря ви, господин министр. Винаги ще се радваме да ви видим. Разбира се, ние се радваме най-вече, когато чувам вас добри новини, но също така, ако смятате, че може да споделите с нас проблеми, при които ние можем да ви помогнем при решаването им, разбира се, ние също сме готови и за това. Благодаря ви. Meeting continues, just if you give me two minutes. Заседанието ни продължава. Просто позволете ми две минути, за да си взема довиждане с господин министър. Dear colleagues. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си, за да можем да продължим работата ни. Dear colleagues, would you please take your seat? Уважаеми дами и господа, моля, вземете местата си. So, dear colleagues, we continue. Уважаеми колеги, продължаваме нашето заседание с точка 3 от дневния ред и изменение на регламент на съвета 1803-2006 по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност. Okay, as you know, as you see, the chair is... Така, председателят не е тук в момента. Затова ще дам думата на представителя на комисията да представи предложението. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Бих искал накратко да ви представя основното съдържание на предложението за изменение на регламента на съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне, за споделяне на риска. На 2 октомври комисията предложи тези изменения и благодаря на вашата парламентарна комисия за това, че ни поканихте да представим това предложение. Все още нямахме възможност до сега да обсъдим нашето предложение със съвета поради напрегнатата програма там. Преди да премина към въпроса по същество, бих искал накратко да се спра върху два аспекта, които според мен са изключително важни за разбирането на контекста, в който се прави предложението. Първо, става дума за финансиране на контрагентите. Това е част на финансирането, която е свързана с структурните фондове и позволява финансиране в допълнение към европейското и национално съфинансиране. Второто нещо се отнася до ограниченията, с които се сблъскват частните инвеститори, особено в страните засегнати от е, кризата. И така, общ факт е, че кохезионната политика повечето страни изисква значителни средства във вид на финансиране от контрагентите. Те се осигуряват от действащи лица или в публичния, или в частния сектор. Например, ако такова финансиране е необходимо, то обикновено става дума за проекти, генериращи приходи. Знаете, че ние имаме норми за проекти, които създават бъдеще потоци от приходи. Затова ние имаме подхода за запълване на празнотата в финансиране и за целта използваме Кохезионния фонд и Фонда за развитие, които предвиждат, че дела от разходите, които могат да бъдат финансирани за проекти, генериращи приходи в бъдеще, не могат да бъдат финансирани чрез безвъзместни средства по кохезионната политика и нейните програми. Един друг пример се отнася до производствените инвестиции. В такива случаи инвеститорите използват различни източници за финансиране, включително безвъзместна помощ и заеми, за да могат такива проекти да бъдат ефективно разработени и внедрени. В нормални условия бенефициентите на проекта финансират разходите по проекта, които не са допустими за получаване на безвъзмезни средства чрез собствени средства или чрез заемни средства, като взимат банкови заеми или като емитират корпоративни облигации. В този контекст има и още една ситуация, когато има проекти, които се финансират чрез държавни помощи и има допълнително финансиране чрез средства, предоставени от частния сектор. Така работи структурния фонд. Ние разглеждаме тази част на финансирането, която е извън безвъзмезните средства, предоставени от Европейския съюз или от публичния сектор. Освен това, в момента имаме проблем с мобилизирането на частното финансиране и други източници за финансиране. Особено това въжи за тези страни, които са засегнати от кризата. Там наблюдаваме, че частните инвеститори значително са намалили своята изложеност на риск, свързан с спецификат на страната или спецификът на проекта. Също така наблюдаваме, че националните банки се сблъскват с сериозни проблеми с ликвидността. И тази ситуация е особено сериозна в Гърция. Ние тук що изслушахме министъра, който ни разказа за затрудненията в Гърция в много сфери. Наистина, в случая с Гърция, редица стратегически, инфраструктурни и производствени инвестиции, включително и решаващи проекти за трансевропейските мрежи, в момента са изложени на риск да не бъдат изпълнени. И това се дължи на нежеланието на частните инвеститори, които са подписали договори, свързани с този проект, но не искат да се ангажират повече или другата причина са ограниченията за международните финансови институции да продължат да предлагат финансиране за подобни проекти. Това се дължи на липсата на ликвидност, както в рамките на страните и включително и Гърция, така и сред международните институции. Предложението на комисията е насочено за преодоляване на тази ситуация, ситуация на блокиране. Ние сметнахме, че ще е възможно да се постигне това чрез съчетаване на средства по кохизионната политика с заемните средства, предоставяни от Европейската инвестиционна банка и може би по-късно други финансови институции, които имат мисия да служат на публичния сектор. По този начин такива институции могат да продължат да предоставят заеми на банките и на изпълнителите на проекти с цел да се осигурят необходимите допълнителни средства за продължаване на изпълнението на проектите. Така че след като предоставих тази информация, бих искал да се спра на конкретните аспекти на предложението. Предлаганото изменение се базира върху съществуващите разпоредби, които се намират в същия този регламент и които предвиждат, че Европейската инвестиционна банка следва да има много специална и важна роля при подготовката на проекти това най-вече се отнася до мащабни проекти, но също така роля в организирането на финансирането и публично-частните партньорства. Тази специална роля на ЕБ, която вече е изведена на преден план в регламента, беше също така подчертана и в изявлението направено от ръководителите на правителствата и държавните глави от еврозоната и ръководителите на европейските институции направиха на 21 юли тази година. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка бяха призовани в това изявление да засилят взаимодействието между средствата от Европейския съюз и програмите по предоставяне на заеми и също така да се привлече механизма за подпомагане от страна на Международния валутен фонд. Обаче в сегашните условия Европейската инвестиционна банка и други финансови институции изискват допълнителни гаранции, за да продължат предоставянето на заеми на съответните страни. Така че предложението на комисията цели да позволи на държавите членки при помощта от страна на Европейския съюз или МВФ да използват част от средствата по кохезионната политика, за да се гарантират заеми и други финансови инструменти, които биха подпомогнали финансирането от трети страни или контрагенти. Разбира се, това трябва да бъде отразено и в националните стратегии. Тоест важно е да се разбере ние тук имаме предвид големи мащабни проекти, които се вписват в кохизионната политика и ние съсредоточаваме върху тази част, която не получава финансиране от националния бюджет, национални източници като цяло и европейски източници на средства. Това предложение е резултат от нашите обсъждания с Европейската инвестиционна банка. Целта е основно да бъдат обхванати заемите гаранциите от ЕИБ. Обаче, за да увеличим до максимум потенциалните източници на финансиране и като имаме също така предвид близката една или две години, ние разширихме обхвата, така че да бъде възможно включването и на други национални или международни органи от публичния сектор, които са в състояние да предложат подобен вид гаранции, които бихме могли да очакваме от Европейската инвестиционна банка. За да бъдат предоставени такива гаранции в съответствие с нормите, приложими към споделеното управление, ние можем да приложим е много широко изменение към регламента на съвета. И след това, в последствие към разпоредбите за изпълнение, които също вече сме формулирали това може да има много дългосрочни и сериозни последици за изпълнението и прилагането, извинете, на инструментите за финансов инженеринг, които вече се използват от държавите членки. Тоест, ние решихме да не се стремим към интензивно регламентиране посредством тази промяна. От друга страна, отчитаме техническите затруднения – които са свързани с подготовката и преговорите на подобни инструменти за споделяне на риска. Много често финансовите институции са в затруднени положения, а институционалният капацитет държавите членки също ограничен. За това комисията предлага подобни инструменти да се реализират чрез непряко централизирано, а не чрез поделено управление. По този начин това ще бъде в съответствие с общата разпоредба от финансови регламент, която вече е в сила. Така че комисията цели да използва действащите вече модели на инструменти за споделяне на риска, които вече се реализират в рамките на същия механизъм за непряко споделено управление, при който Европейското финансиране вече се използва и ние предлагаме да бъдат включени средства от Кохизионния фонд. Сигурно знаете, че механизмът за финансиране на споделянето на риска или инструмента за гарантиране на заеми за проекти от транспортната трансевропейска мрежа които се финансират с средства по тази мрежа, са модел, който залагаме като основа на новия инструмент, новия механизъм. Обаче, ние смятаме, че не е възможно, поне не в момента, да определим всички точни условия и възможности, които биха могли да бъдат обхванати от този, от този предлаган механизъм за споделяне на риска. Целта на предлаганото изменение е да включва клауза, която да ни позволява да разгледаме в последствие по конкретно заявките, които ще получаваме от държавите членки и да разработим необходимите политически мерки и мерки, които ще се изпълняват чрез финансовите инструменти. Важно е да се разбере, че това изменение не е много подробно, тъй като ние искаме да запазим определена степен на гъвкавост. Също така е важно да се отбележи, че финансирането на такива инструменти за споделяне на риска ще идва изцяло от ресурси, които вече са заделени и насочени към съответните държави членки и действащите програми в рамките на кохизионната политика. Затова няма да има никакви допълнителни разходи за европейския бюджет. В контекста на Гърция средствата ще идват от провизии които вече са заделени в програмите и които все още не са насочени към определени конкретни проекти. И последно. Също така е много важно това, че тези заделени средства, които ще се предоставят на държавите членки от сегашните програми и ще се насочват към инструменти за споделяне на риска, ще бъдат под много строг контакт контрол и няма да съдържат никакви условни или наявни задължения, засягащи европейския бюджет или бюджет на държавите членки. Тоест, ние имаме изрична разпоредба, която защитава този принцип, основополагащ принцип. Също така ние предвиждаме възможност за подновяване на средствата, ако вече насочените средства не са използвани за покриване на понесените разходи. Другият вариант е в контекста на самата програма, ако държавата членка все още има право на финансиране от програмите за подпомагане на Европейския съюз или МФФ, или също така ние предлагаме искаме възможност за трансфер на средства от програми от, от кохизионната политика, когато страната вече ще престане да получава подпомагане от Европейския съюз. Така че това са основните характеристики на нашето предложение. Благодаря ви за вниманието. Sorry, I, I, I just would like to now maybe to take the, the floor and, and say the, the following. Understanding искам да кажа следното. Доколкото разбирам, така не се дава възможност да се задействат нови инструменти, да се разработят такива финансови инструменти, които са съобразени с конкретна ситуация. Принципно аз съм за подобен тип инструменти за поделяне на рисковите, особено в времена като сегашните – когато страните пострадаха сериозно от понижаване на рейтинга и липсата на достъп до кредитиране, включително от ЕИБ. Подобни инструменти могат да са много полезни в това отношение. Съмненията, които питая, са свързани с няколко въпроса от регламента. С докладчица в сянка ще ги обсъдя тях. едва сега започва процесът на преговор с Тухлачите Сянка, но така или иначе е много важно да се прецизират конкретно страните, вида страни, които ще могат да получат достъп до подобни инструменти, за да се сведе до минимум риска от несигурност при предлагането на тази възможност. Това е една от сферите, която има нужда от по-голямо прецизиране. комисията и съвета трябва да обсъдим как ще се вземе решението за създаването на такъв инструмент. Дали с административно решение или с изпълнително правомощие. И по този въпрос трябва да се внесе по-голяма яснота. Тъй като те първо въвеждаме този инструмент, искам да попитам каква ще е ролята на всичките елементи от регионалната политика, системата за управление, мониторинговите комисии, всички тези елементи, които са част от политиката за регионално развитие, но не е ясно дали ще бъдат определени като елементи при създаването на новия инструмент. Също и финансовия регламент. И по този въпрос трябва да се проведат повече дискусии. След това възниква цял набор въпроси по това колко паричен ресурс може да бъде заделен за подобни инструменти. Както казахте, принципно се предлага възможност да се развива такъв инструмент. Аз просто маркирах областите, където според мен трябва да бъде поставен акцент по време на дискусиите. Благодаря на групите, че вече назначаха докладчици в Сянка ако някой от тях е готов да се включи в тази първа среща, заповяда, да заповяда, ако не по-късно ще проведем тези дискусии. Госпожа Клевър, вие засегнахте почти половината от нещата, които исках да кажа. Аз бях докладчик сянка и по другите два проекта. Искам следните разяснения, свързани с двете предложения, които вече са факт, а именно процедурата за кандидатстване на държавите членки, как ще изглежда тази процедура, кой ще има право да кандидатства. Малко повече информация по тези неща, тъй като те са много важни. По отношение на третото предложение, дали ще има клауза за автоматично подновяване, действие с задна дата и на следващо място сроковете, в които ще се реализира тази процедура. Тя прецедент ли ще, е? ще бъде ли продължена, ще спре ли през следващия период, как стоят нещата това отношение. Това са принципните ми въпроси. Останалите вече бяха зададени от госпожа Хюбнер. Ван Нилстерой. Това е нов инструмент. Засягат се неща, които касаят следващия период. Този инструмент е добре дошъл, ще генерира по-голяма дейност. Трябва да видим как стоят нещата от гледна точка на бюджетния контрол. Сега ли трябва да се промени положението или в бъдеще, когато обсъждаме новите регламенти. Мисля, че много по-задълбочен трябва да е дебата, отколкото си мислим. Иван, Иван е името. Доколкото разбирам, ще има и становище от бюджетната комисия по въпроса. Трябва да подходим внимателно към подобни предложения. Ще ви кажа защо. 6 милиарда бяха предоставени като авансови плащания в началото на 2009, което бе полезно. И на второ място, инструмента се предлага за страни, където има намаляване с 30 на 100 на БВП. Те получиха 0,77 милиарда като увеличаване на дела на съфинансиране по тези линии може да помага този инструмент. Сега той е насочен към страните, които са в проблемна ситуация. Но възниква следните предпосивни въпроси. На кой да помогнем? Ако искаме да помагаме тези, които имат проблеми с освояването, получих актуална информация към 1 октомври, за съжаление към 1 ноември, и мога да ви кажа, че няма връзка между бюджетния дефицит и процента на освояемост. Има страни, които нямат проблем с бюджетния дефицит, но пък имат ниска степен на освояемост. Комисията много добре знае какво е положението. Та така, на какви критерии трябва да отговарят страните, които ще кандидатстват? Ако не се конкретизират тези критерии, може да се окаже, че парите отиват не там, където трябва. И на второ място, от бюджетна гледна точка, ако инвестиционната банка дава гаранции на банки в държавите членки да отпускат кредити на бенефициенти за започване на даден проект. Въпросът е какво ще стане, ако проекта не успее, ако се провали. Комисията твърди, че няма голям проблем, тъй като бюджета по линия на кохезионната политика ще служи като гаранция. Но това е като въпроса е за кокошката и яйцето. За кохезия първо трябва да се предоставят авансови плащания, които могат да са до 35 на 100 според сегашната система. Значи това от една страна изглежда добре, но от финансова гледна точка ние сме собственици на Европейската инвестиционна банка. Та, кой ще даде гаранции на Европейска инвестиционна банка, че държавите членки ще обезпечат задълженията, които имат към нея. Маркус Пипер. Стана с едно много неприятно усещане по време на изказването на комисията. А именно, че сега е последният шанс. Ако ще използваме инвестиционната банка, за да гарантира кредите, които ще се отпускат отново Искам да се присъединя към колегата, който попита какво ще стане, ако проектът се провали. И също така не съм сигурен, че целият този процес ще може да бъде контролиран. Кой ще получи правомощи да действа? Мисля, че искате прекалено много от нас като представители на парламента. Това, което ми се каза, съвсем не изглежда толкова добре. Има много нерешени въпроси, на които трябва да получим отговор, преди да гласуваме за въвеждането на тази система. Господин Люхан,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 основният въпрос, който възникна след изказването на комисията е кой ще може да предлага новата система, която се предлага. Парите, които се предлагат, трябва да бъдат използвани. Но от кой? Кой ще ги освоява? Защото правителствата няма да са тези, които ще реализират всички проекти. Те няма да могат да използват всички тези средства. Та кой ще използва тези пари, тези източници на финансиране? Как точно ще се реализира системата? няма смисъл да се дават ползи на страни са силни правителства. Не това е целта на кохезионната политика. И този проблем трябва да бъде избегнат. Следващия оратор. Някои изглежда са по-добре информирани по този въпрос от мен. За съжаление не получих документа предварително и не успях да се подготвя за дебата. Искам само да се включа към това, което вече бе казано от двамата колеги преди мен а именно, че това предложение буди повече въпроси, отколкото да дава отговори. Знаете как е през декември. Човек установява, че са останали малко пари и се опитва да ги използва, да изпълни бюджета. И на това ми напомня всичко това. Нали, целта е да няма урязвания за следващата година, защото не са използвани всички бюджетни средства. И въпросът ми, това ли е правилният инструмент? Нали, планират се проекти в последния момент, ще се отпусне помощ от Европейската инвестиционна банка, но все пак не забравяйте, че става въпрос за кредити, които имат своята цена. И трябва да видим е, дали първо не могат да бъдат осигурени собствени средства и чак тогава да стигаме до въпроса за вземане на кредит. Тога, трябва да се види на каква цена ще е това. Трябва да бъде отчетен също така и друг фактор – Има места, където няма възможност за съфинансиране. Е как тези страни ще връщат подобни кредити в бъдеще? Как ще погасяват кредитите, отпуснати от и Б, ако към момента няма съфинансиране? Или това ще е възможно за тези, които имат някакви заделени собствени средства и могат да извършат съфинансиране? Просто ще реализират проекти, които са изпипани от всякъде. А мисля, че не това е целта на програмата. Нейната цел е да помагаме на най-слабите. Не искаме да се повишава задлъжнемостта, обаче просто да се реализират добри, сериозни инвестиции за бъдеще. Трябва внимателно да се проучи въпроса. Хубаво е да получим документи в писмена форма, за да представим нашите забележки. Госпожа Мацони. Съгласна съм с, с въпросите, които зададоха колегите. Съм съпричастна на това, което казаха. Също така, относно на процедурата, Бързо ли ще се приеме този регламент? Планирано е да бъде внесен на следващото пленарно в Страсбург. Вижте, Кларис, в самото начало сме. Това е първият обмен на становища. Да, ясно. Но въпросът ми е, и тук ли ще е кратък срока, както бе и за предишните изменения към регламента? Много малък бе период от време. Мисля, че се нуждаем от повече време за размисъл. Това бе процедурен въпрос, по който искам да получа разяснение. Значи, относно неизползваните средства, това са средства от предишни години. За те целият програмен период ли касаят за всяка държава членка, т.е. неосвоените от дадена държава членка средства за програмния период? Благодаря следващия оратор. Да, разбирам. Някои колебания, които бяха изразени чрез зададените въпроси, но трябва да сме наясно – Изправени сме с една много сложна обстановка в южната част на Европа и Гърция най-вече и в тази трудна ситуация се опитваме да консолидираме всичко, което е постигнато в тези страни. Така че не трябва да сме скептични в това отношение, но трябва да поддържаме духа на сътрудничество с тези държави, защото в бъдеще ние няма само да говорим а за а, бюджетна дисциплина и затягане на колените. Ние трябва да се подготвим конструктивно за бъдещето и да помогнем да направят това и държавите членки, които са засегнати най-много. Да, благодаря ви. Вижда се, че докладчиците в Сянка са също много полезни, защото много от техните въпроси могат да хвърлят допълнителна светлина, когато получат отговорите. Сега ще дам думата за отговор, но когато директор Нислър приключи, няма да се взима решение от нашата комисия днес. Това е просто началото на дебата. А, и няма а, процедура за бързо разглеждане, така че след 5 минути, освен това, ще трябва да изляза и ще оставя Джорджо Ставакакис да продължи. Благодаря ви много. Рудов, заповядай. Благодаря, госпожо Хюбна. Бих искал да кажа на този етап, че някак си очаквах много от въпросите, които зададохте, просто защото наистина предложението, което внасяме тук е нещо, което отива отвъд границите на ролите, покрити от кохезионната политика. Това е предложение фактически, което дава възможност за разработване на други инструменти и на нови възможности а, за пренасянето на средства от кохезионната политика към пряко, към система за пряко управление, заедно с партньор като ЕИБ в съответствие с общите правила на финансовия регламент. Това не е нещо, което сме разисквали до тук в контекста на нашата политика. Много се радвам, че заедно с моите колеги можем да бъдем на ваше разположение, за да обсъдим всички свързани с тази тема въпроси, които може да имат нужда от повече разяснение. Трябва да се разглежда това като допълваща мярка за подкрепа на им... прилагането на кохезионната политика. Това е което сме целили с инструмента, който предлагаме на вашето внимание. И така всъщност търсим един финансиращ компонент, което няма да касае само кофинансирането или дела предоставено от европейските фондове, а просто да помогне за разрешаването на следващият елемент – по отношение на проектите в кохезионната политика, за да могат да бъдат реализирани проектите на ниво изпълнители. Половината от средствата трябва да бъдат от източници, които не са европейски или национални. Те са частни средства. Обаче в момента те не постъпват и затова такива проекти, операции в момента са застинали. Просто ние се опитваме чрез предложения инструмент да стимулираме и да възстановим в движение тези инвестиции гръцката ситуация ние разглеждаме в много голяма дълбочина, но смятаме, че в контекста на остра криза да има и други държави, които са с подобна съдба, на, която, на които помага МВФ също така и недостига на, лик... Е, недостига на ликвидни средства а, трябва да бъде преодолян. В това няма да има различия. Когато става въпрос за следното, дали да разработим такива мерки за подкрепа, ефективни мерки за подкрепа, дали а, трябва да бъде разработено само в общи линии или трябва за всеки отделен случай да се разработва. Изключително важно е това и това е един фактор разграничаващ предишната от сегашната ситуация, предишния от настоящия инструмент. Мисля, че един много важен въпрос също така трябва да бъде разбран – както господин Пипа спомена, дали това е последното, което а, да се, последното пени, което да се похарчи а, за нещо в края на годината. Не, това означава, че ние трябва много внимателно да предвидим колко и какви а, средства от частния сектор да очакваме и как да ги използваме. И имаше друг въпрос. Как тези правила ще свържат кохезионната политика с правилата, които имаме в общия регламент. Ние не сме в вакуум. Моля, не забравяйте това. Имаме два инструмента, които работят. Те са инструменти, които се прилагат в съответствие с разпоредби, които предлагаме да бъдат използвани и тук. Те са под пълния контрол на Европейската комисия и се изпълняват в партньорство с ЕИБ. Така че това не е нещо, което е създадено от нището. Не, ние ще използваме натрупания до сега опит, за да можем да бъдем готови в една разумна времева рамка. Предлагам до тук да спра като начален вариант на нашите отговори и имайте предвид, че винаги с удоволствие ще сме готови да предоставим всякаква информация или разяснение, от които се нуждаете. Благодаря ви много за дадените отговори, а сега ще продължим с следващата точка от нашия дневен ред. Ще започнем дискусия а, ще дадем думата на а, Никола Самартин. След това ще дадем думата на докладчиците, защото, както знаете, в 6 часа ще трябва да приключим. Господин Мартин, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадохте възможност да дойда пред вашата комисия, за да разгледам възможностите, които се появяват след като беше публикувана публикувано решението на комисията. Аз знам, че има много ограничено време и в същото време имаме един доста сложен пакет от регулации, така че аз ще се опитам много набързо да направя преглед на това, което считаме, че са ключовите елементи в този пакет и това трябва да се превърне в основа за първо, първа обмяна на мнения и идеи. Разбира се, очаквам да се върна при вас и в, с повече подробности. Работен документ има подготвен от докладчиците за общите разпоредби и смятам, че това също е добра основа, тъй като хвърля допълнително светлина върху пред... някои детайли по предложенията на комисията, които очевидно ще имат нужда от много по-подробно изследване. И така пакета, както казах, е доста сложен, тъй като включва един общ регламент с общи разпоредби за кохезионната политика и нейните фондове, но също така и за развитие на селските райони, а също и за развитие на риболова и на морското дело. също така има и специфични регламенти за териториалното развитие. Цяло, всичко това в трите му съставни части се съдържа в общият пакет. Общият регламент. Това ще бъде нещото, което ще а, обсъдя сега в началото. И вие сте подходящата комисия за това. Има някои принципи, залегнали в кохезионната политика и на това полага за поддържане на връзката с стратегия Европа 2020. Ще видим как това се осъществява с помощта на елементите по програмата. Постигане на две цели. Това е нещо, което е малко по-различно от използваните до сега цели – ние имаме само две цели в момента. Инвестиции за развитие и работни места и европейско териториално сътрудничество. Нивото на финансиране към различните региони също е добре регулирано. Разбира се, слайдовете ще бъдат на ваше разположение, така че в момента. Аз ще премина набързо през тях, а вие сте запознати с географското покритие на мерките по подкрепата и помощта. Има нови елементи в предложението на комисията. Новите региони в преход са един такъв нов елемент но има и други региони, които са между 75 и 95%. Това, което се предвижда е специалното третиране на предишните региони в конвергенция – а, определено ниво на финансиране ще бъде осъществено за подпомагане на прехода. Ето още един слайд, който е полезен по отношение на допустимостта на различните категории на регионите на базата на най- новите налични данни. Разбира се, трябва да а, бъдат а, допуснати само на базата на допуснати тези региони само на базата на най-новата, най-актуалната информация и данни. Ето виждате кои са държавите членки, които ще бъдат допуснати до един или друг фонд и това ще бъде на базата на брутния национален доход. И така, ако се обърнем към начина по който стратегическата програма ще бъде формулирана и реализирана, ще видим, че това всъщност ще подплати начина по който ние искаме да засилим партньорството. Това е ключов елемент. Ние предвиждаме укрепване на партньорството чрез а, въвеждането на а, кодекс на поведение. Това означава, че ще имаме референтни точки за прилагането на принципа на партньорството чрез този кодекс, който ще бъде прият чрез делегирани актове. По този начин ще можем да изтъкнем добрите практики, а, които са помогнали на партньорствата да бъдат по-ефективни в досегашния ни опит. Различни са институционалните структури в държавите членки, но те ще трябва да а, бъдат изменени, а, за да се повиши ефективността. Разбира се, недискриминацията, равенство между половете и регионалното развитие са ключови елементи също така. А, вторият елемент е а, тематичните цели. Фиксиран списък от тематични цели, които който произхожда директно от стратегията Европа 2020 за да могат да бъдат покрити 11-те ключови сфери за инвестиции. Разбира се, това важното е, че са общи за 5-те фонда. Всички фондове, които са обхванати от общата стратегическа рамка. А сега да видим какъв е фактическият механизъм за конкретното програмиране. Състои се от три неща – една много детална инвестиционна стратегия, която ще бъде разработена от Европейската комисия за всички фондове. По този начин ефективното ползване на фондовете за интегрир... по интегриран начин ще бъде представен. Това е референтна а, точка за всички държави членки, като започнат от тематичните цели, ще могат да разработят съответните конкретни политики. Също така това ще служи и за насока, а за начина по който най-добре могат да бъдат използвани тези инструменти и също така прилагането на системата на избор на отделните инструменти. После на национално ниво използването на а, фондовете ще бъде на базата на един пар... договор за партньорство. Разбира се, това е подобно на до сега ползваните методи, но има и нови елементи, което означава, че на ниво държава членка ще изкристализират дискусиите, за да могат да бъдат избрани подходящите инструменти, а, структурата на програмата и нейното реализиране. Така че а, договор за а, партньорство ще а, бъде а, а, включен в а, предмета на договаряне. И така ще бъде разработен един синтез всъщност на цялата програма с отделните тематични цели и интегрираният метод за териториалния подход и териториалните стратегии, които ще подкрепят, подобрят използването на фондовете в съответствие с насоките дадени в общата стратегическа рамка и ключовите елементи за координация и ефективно прилагане. След това нямам слайд за това, но предполагам сте добре запознати. Ще има оперативни програми, с които вие сте запознати, както вече казах, но ще има подробности по отношение подбора на приоритети. Но искам да се фокусирам към някои от новите елементи, защото въпросът е как да подобрим резултатността на финансирането в кохезионната политика и как да се фокусираме повече върху резултатите. Един, едни от нещата са свързани с условностите. Например, с предварителен и последващ елемент. Например, предварителните условия трябва да съществуват преди започването на реализацията на програмата по дадена тематична цела. А, а, дадена тематична цел. Някои ключови елементи трябва да съществуват в държавите членки, защото те са необходими за осигуряване правилно използване на финансовите средства. Разбира се, комисията ще проучи всички тези условия в държавите членки и ако няма налични всички такива условия, най-вероятно няма да се предостави финансирането, за да се започне програмата. Трябва с други думи, други думи да бъде, използ... да бъде а, на лице цялата организация, за да могат да бъдат отпуснати средствата. Макроекономическата условност. Това означава, че трябва да се свърже а, с економическото управление, управление в общностен мащаб. Препоръките на съвета вътре в, рам, в тази рамка ще бъдат посочени в програмите за подпомагане. Нямам време за да навляза в подробности, но има два отделни механизма. Те са един от тях е начина по който ще може, може комисията да предлага някои изменения в договора за партньорство. И втория е когато държавата членка не е приложила правилно препоръките на комисията или не е изпълнила условията във връзка с финансовата помощ, ще има разпоредби за прекратяване на финансирането. Третия вид условност е а, насочен към това всички детайли и болтове да са добре завинтени, за да може механизма да работи добре. И за да се работи в тази рамка, за всяка програма ще има ясно очертана рамка, която ще определя а, отделните а, репери които ще включват и поредица от индикатори, базирани и фокусирани, разбира се, върху резултатите. Ще има и ключови елементи, ключови моменти на преглед, на проверка през 2019 година ще има такава последна точка за проверка, за да се провери а, колко е постигнато от всяка държава членка и дали 5% резерв може да бъде използван единствено и само ще се решава на базата на оценката през 2019 година. В други случаи, където няма достатъчно висока резултатност и има проблеми, ще има възможности и за суспендиране, и за финансови корекции. Бих искал да осветля още един-два елемента съвсем накратко. Едно от, едно от важните постижения е – всички фондове, които подпомагат развитието, което се води от общностите, т.е. на местно ниво, за да се постигне определен вид, определено ниво на развитие на общностно ниво. По този начин групи, които се занимават с реализацията ще могат да проверяват своята резултатност и да разчитат на допълнително финансиране. Финансовите инструменти. Ние научихме своя урок и разбрахме, че трябва да имаме много добре формулирана и цялостна рамка и в същото време да избегнем прилагането на някои елементи, които някакси си а, а, спираха или стесняваха възможността за действие. Ще има и нови опции, като например възможността да се използва някои платформи за общностно финансиране, а също така и съвсем конкретно разработени фондове, които, за които има гаранция, че са напълно съответстващи те са всъщност резултат от един стандартизиран модел, който ще може лесно да бъде използван и се надяваме, че ще подпомогне по-разширеното използване на финансовите средства. Нека да спомена едно от постиженията, които имаме, а именно да разработим един един набор от е, правила за допустимост, които, е, който набор е валиден за всичките пет фонда. Това, това дава възможност на държавите членки да използват а, а, а, някои инструменти, които за сега не се ползват толкова широко. И накрая съвсем накратко за финансовият финансовото управление и контрол. Тези неща са свързани с предложението на комисията за преглед на финансовия регламент. Ние имаме процеса на акредитация, който е нов и ще замести процеса за оценка на съответствието така че акредитиращият орган а, ще трябва да, под, да а, контролира а, изпълнителния орган и по този начин по-прякото ангажиране на комисията в, ця, в целия процес а, се надяваме, че ще доведе до избягването на а, опасните места. Освен това има и някои други нови елементи, като например а, годишно приключване от нов тип, за да можем да опростим системата на предоставяне на средства и резултати. Но сега не е момента да навлизаме в подробности. А сега с няколко думи а, за конкретните регламенти за отделните фондове. Много е важно да се посочи приложното поле и това, че има някои рестрикции, които са нови, особено свързани с помощта за сектора по отношение търговията с емисии и енергетиката. Също трябва да се отбележи, че има някои ограничения, свързани с подпомагането на големите предприятия, така че подпомагането трябва да бъде насочено към конкретни области, а не задължително обвързано с инвестиции в производството. Също така в тези регламенти имаме елемент на процес на концентрация, преминаване от тематични области към инвестиционни приоритети. Т.е. това придава по-голяма целенасоченост на действията на средствата. Например, това включва преминаване към нисковъглеродна економика и отново за тематичната концентрация – има един процес, който се отнася конкретно до фондовете и що се отнася до Европейския фонд за регионално развитие. Там има компонент, който вече се съдържа в предложението за многогодишната финансова рамка. Там се въвеждат преходни и по-малко развити региони и има три тематични цели, свързани с възобновяемите енергийни източници – и енергийната ефективност, а също така конкурентоспособност на малките и средни предприятия и и иновациите, така че енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, малките и средни предприятия, а също така научно-развойна дейност и иновации. Вие тук виждате какви са процентите заделени за всяка една от тези сфери се до най-малко развитите региони, там предвиждаме 50% от финансирането да се използва за тези три тематични цели с 6% от финансирането за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Така че това е системата за тематично концентриране, предвидена за фонда за регионално развитие. И искам да привлека вашето внимание сега към начина по който в регламента за Фонда за регионално развитие осигуряваме механизъм за по-голяма видимост на инвестициите в развитието на градските райони. Предвиждаме поне 5% от средствата от фонда да се насочват към комплексни действия за устойчиво развитие на градските райони. So, given... Тъй като времето ни е ограничено, тъй като е много важно да се съсредоточим върху общия регламент, няма да спирам на, на остатъка от моята презентация. Нека да средоточим наистина на най-важната част и за това ще спра в този момент. Благодаря ви, господин генерален директор. Благодаря ви за вашето много интересно изложение. Мисля, че имаше някакво недоразумение. Аз казах, че първо ще дадем думата на всичките докладчици, които ще се изкажат по всички регламенти и след това ще говорим по общия регламент, ако ни остане време. Така че нека да започнем. С вас. Да, благодаря ви, господин председател. Мисля, че е много жалко, че имаме 30 минути за обсъждане на цял един законодателен пакет. Разбира се, не искам да обвинявам никого, със сигурност Мартин не е виновен за това, но аз предлагам утре да не се занимаваме с точка 12 и 13 от дневния ред и да продължим утре със същата тази тема защото този доклад е много важен. Ние проведохме първия кръг на обсъжданията в нашата комисия, свързани с представения работен документ. Мисля, че докладчиците могат да направят много добри неща, но ние трябва от самото начало да започнем обсъждането на съдържанието в тази група. Затова предлагам да направим точно това, за да можем да работим утре, именно да отложим точките 12 и 13. Що се отнася до общия регламент, ние имаме на разположение първия работен документ. Ще се стремя да съм максимално кратка, но мисля, че наистина трябва да си осигурим достатъчно време. Ще имаме и специално заседание през януари, за да се занимаваме много интензивно с този пакет. Предизвикателството пред нас е огромно, но аз Приветствам идеята на Европейската комисия да предложи общ регламент, който да обхваща не само кохезионната политика, но също и политиката в областта на културата и рибното стопанство. Аз смятам, че този общ регламент ще допринесе за упростяването и улесняването на дейността Разбира се, това изисква огромна дисциплина и от нашата парламентарна комисия, и от другите парламентарни комисии, с които работим заедно. Наистина смятам, че трябва много интензивно да използваме времето, с което разполагаме и да се придържаме поне до някъде до графика. Очевидно е, че няма да можем да постигнем съгласие на първо четене, тъй като проблемите са твърде сложни, но трябва да гарантираме това, че графикът, който ще бъде изготвен, да е такъв, че поне в края на следващата година да можем да гласуваме за регламента. Не искам да кажа, че парламентът е този, който ще забави нещата. Може би съветът ще е този, така че предлагам да се вземе решение като изясним нещата и от гледна точка на средносрочното планиране. Знаем, че предстоят сериозни промени в финансирането в средносрочен план и едва ли ще става дума за незначителни цифри. Цялостната структура на кохизионната политика трябва да бъде предмет на много сериозно преосмисляне. Затова предлагаме преговорите да се водят през 2012 година, през цялата 2012 година. Европейската комисия предложи много неща. И разбира се, има много неща, за които се предвижда делегирани и изпълнителни актове, което е добре. Обаче се опасявам, че парламентът като че ли бива забравен в този процес. Нашата парламентарна комисия се обърна към правната служба за разяснения. Ние очакваме първоначалния отговор. И наистина мисля си, че е много основателен въпрос е дали не се решават твърде много неща чрез делегирани актове. Дали предлагания регламент в сегашния му вид предвижда достатъчно ролята на парламента. За сега парламентарната служба ни каза много ясно, че законодателните въпроси не трябва да се решават чрез законодателни изпълнителни актове. Така че ние трябва много сериозно да обмислим съдържанието на общия регламент. Това ще изисква много време и разбира се също така ще изисква съответната дейност да бъде извършена и от съвета. Що се отнася до договорите за партньорство, това е една добра идея и много ми хареса обяснението на господин Мартин. Но нещата са формулирани по твърде общ начин. Не във всички държави, членки има силна централизация. Затова е важно да се предвиди възможността регионите да водят преговори за това, което те смятат важно за тях. Това ни води и до въпроса за гъвкавостта при квотите. Смятам, че не е разумно това, че в общия регламент и в други актове се включват квоти и проценти, които не винаги са реалистични. Мисля си, че трябва да обмислим това. Има някои региони, които са поставени в условия на нулева гъвкавост. Нека да не забравяме за стратегията Европа 2020 и значението на регионите. Зададох въпроси във връзка с това в пленарна зала и не бях доволна от отговорите, които получих. Ще дам един пример. Много е важно 20% от средствата трябва да бъдат изразходвани за енергийна ефективност. трябва да обсъдим този въпрос, както и всички други, свързани с промяната в климата. За съжаление, днес нямаме достатъчно време. Дори и въпроса за упростяването. Тук не смятам, че това, което ни се предлага, наистина постига упростяване. Според мен точно обратното се постига – Смятам, че ангажимента на парламента да се гарантира упростяване изисква разумна степен и разумно провеждане на проверките. Трябва наистина да намалим бюрокрацията. За целта трябва да формулираме много ясни условия за финансиране. Искам да сигнализирам за това, че нашата група отхвърля макроусловията. Ние смятаме, че това не е подходящ инструмент в контекста на кохизионната политика. Чухме за примера на Гърция. И знаем, че е създадена целева група за по-ефективно изразходване на ресурсите, на средствата. Също времено, за следващия период се предвижда средства да не бъдат изплатени поради това, че не са спазени някои макроекономически условия. Затова искам да задам на въпроса. Може ли да се поставят условия, когато няма изисквания към стабилността? Доколкото знам, в момента само Финландия – и Люксембург отговарят на сега действащите условия, дали това означава, че идва края на кохизионната политика? Ние трябва да заделим достатъчно време, за да обсъдим всички тези въпроси. Що се отнася до градското измерение, аз бих искала то да бъде засилено. Смятам, че трябва да се обърне повече внимание на този аспект в общия регламент. Смятам, че предложението на комисията ни е връща, ни връща към старите инструменти на общностната инициатива. А съм убедена, че парламентът иска нещо по-различно, нещо, което да гарантира комплексно и устойчиво развитие. Сега Ламбърт трябва да се включи. Мисля си, че той може да бъде нашият оратор следващия път и да се изкаже за по-дълго време, но със сигурност ще имаме нужда от повече време. Следващия път председател, благодаря ви. Сега господин Ван Нистелрой. И искам да кажа, че току-що разбрах, че господин Фарсин, че докладът за работния документ, аз говоря за точка 12 от дневния ред, да бъде отложена, така че утре след гласуване ще можем да продължим нашето обсъждане. И сега господин Ван Нистелро, имате думата. Благодаря. Имаме двама докладчици и ние се стремим да бъдем в синхрон. Разбира се, тъй като в момента съм сам на мен, може би ще ми е малко трудно, но искам да се спра на някой аспект. Тук се говори за фонда или механизма свързване на Европа. Ние имаме нужда тук от засилена процедура и да работим съвместно с Комисията по транспорта възоснова на член тъй като тук става дума за пари от Кохизионния фонд. Смятам, че този аспект трябва да бъде много добре изяснен. Също така се говори за определена на горната граница и максимума на предоставените средства. Но трябва да се отчита и спецификата на страните трябва да да мислим и за възможните нежелателни последици, които могат да се получат. Що се отнася до резерва? Опасявам се, че идеята за този резерв само ще направи нещата още по-сложни, отколкото са сега. Всъщност мисля, че много се набляга на красивите неща, които са чисто външни и не засягат съдържанието. Може би трябва да обмислим за условията. Трябва много сериозно да обмислим предложението на комисията и що се отнася до поставените условия. И накрая, когато стигаме до стратегическата рамка и нашите преговори и процеса за вземане на решение, Комисията предлага един документ, който би могъл да включва много повече аспекти – Много е важно да направим така, че хората, които на място ще работят по такива проекти, да знаят как да постъпват и как да процедират. Комисията и съвета, разбира се, работят, за да създадат тази правна уредба, но ние трябва наистина да предложим един документ, който да позволява надлежно да се изпълняват проекти по места. Благодаря ви. Сега госпожа Манеско. Е, să le mulțumesc е, celor doi coraportori e, pentru draftul pe care l-au, e, l-au pregătit. Първо, бих искала да се спра на това, което вече беше казано и разбира се, бих искала да благодаря на съдокладчиците за това, което те са направили, за това, което те казаха. Разбира се, има още много въпроси, които те първа трябва да получат своя отговор. Искам да се спра на едно-две неща, които според мен са особено важни – Ще бъде кратка. Този показател 2,5% е от, ВВП от ПВП се отнася до по-малко развитите страни. Смятам, че трябва по-задълбочено да обмислим този показател. Съгласна съм с докладчиците за това, че продължават да съществуват бюрократични пречки. Смятам, че предлагания документ не отговаря на изискванията за упростяване. Трябва отново да разгледаме по-задълбочено този въпрос – трябва да помислим как да гарантираме реално упростяване. Сега, за договорите за партньорство. Те трябва наистина да бъдат основани върху партньорство. Но ние трябва и да гарантираме също така това, че националните и регионални органи на управление участват в разработването на националните стратегии и в изготвянето на тези договори за партньорство, защото регионите знаят най-добре какво е необходимо за тях. Ако ние не отчитаме тяхното мнение, просто се губи целият смисъл от кохезионната политика. Така че Що се отнася до тези партньорства, нашата парламентарна комисия и парламента като цяло, сме гласували за за доклада, който аз изготвих и за всички доклади, посветени на тази тема. Обаче комисията не включи нашите препоръки смятам, че трябва да бъдат изготвени насоки, които да са полезни за регионите. И също така има друг един аспект, а именно ограничаване на държавите членки да въвеждат национално законодателство. Комисията говори за това, че политиката трябва да се провежда от държавите членки. но не трябва да се поставят допълнителни пречки пред държавите членки. Не трябва да създаваме допълнителни административни пречки. Сега за макроекономическите условия. Тук има много голяма въпросителна. Трябва да помислим дали наистина те са необходими. Мисля си, че имаме нужда от много ясни дефиниции, които да позволят как точно ще се прилагат тези усилия. I'm sorry for so many... Uh, Благодаря. Съжалявам, че имам толкова много съобщения, но така или иначе утре ще има достатъчно време да обсъдим регламентите конкретните регламенти. Сега нека да се фокусираме върху общия регламент. Давам думата на следващия докладчик сянка, господин Гудманис. И аз трябва да съм кратък, тъй като времето изтича. Подкрепям господин Ван Нистелройд. Програмата за свързване на Европа е съвсем нещо ново. И правилата тук са съвсем различни от тези за кохезията. Ако видим цифрите, ако изключим тази програма, парите за кохезия ще са по-малки. С 4,1 на 100 за следващия програмен период. За конвергенция минус 20 на 100, по-конкретно. За конкуренция минус 4,8 на 100. Само ако включим програмата за свързване на Европа под шапката на кохезията, бюджета изглежда по-добър. Но ние знаем, че това не е така. Съвсем много програма включихме в кохезията, както каза господин Нюстерой. И как точно ще стане всичко това? Продължението на комисията днес е отгоре ясно. Тя иска да се помогне на страните с проблеми с централизираното управление. Ако включим програмата за свързване на Европа, как ще се реализира цялото това начинание? Доста трудна за комисията задача. Териториалното сътрудничество, както виждаме, дава още по-лоши резултати, Това е сериозен проблем, който трябва да бъде решен. Всичко, което е свързано с няколко страни, се е влушило. Ако включим програмата за свързване на Европа, ще се включат много страни в нея. И съществува риска качеството да е ниско, както и преди. И така, губим всичко в очите на хората, защото отнемаме парични средства от класическата програма за кохезия. И глупо е, когато няма връзка между една страна и друга. В пътищата, газопроводите и така нататък. Няма смисъл да са хубави пътища в страна, ако в другата страна не са хубави. Нещо трябва да бъде направена. Какво трябва да се направи? Има разлика. 51 на 100 в най-лошия случай, 14 на 100 в най-добрия случай. Това е разликата. Което означава, че съществуващата политика за кохезия не може да предостави същата философия, по която да се освояват средствата. Много предложения бяха направени, но в крайна сметка се оказа, че разликата между най-добри и най-добрия вариант е 3-4 пъти. И идеята е с новата политика по кохезия да нямаме същите проблеми в следния, в едния програмен период. Не искам това, което ще е проблем 2012, да фигурира като проблем 2018. и тези, които са прочели доклада на професор Баркър внимателно, си спомнят, че страните трябваше да дадат информация за процента на освояваемост. Но по-важното е да се предоставят реалните резултати – колко километри магистрали са изградени и така нататък. За сега такава информация не е предоставена. Чел съм няколко възложени от Генералната дирекция регионална политика проучвания. Значи, ако няма такива реални показания в договора с държавата членка и комисията, няма смисъл. Човек не може да отговори на въпроса защо страните, които са получили толкова много структурни фондове, сега получават помощ от МВФ от комисията. Този въпрос трябва да получи отговор. Знаете кои страни визирам. Защо се е стигнал на този проблем да се получава помощ от МВФ, от Европейската комисия? Значи, трябва да бъдат отговорени, да се получи отговор на тези въпроси с новата политика. А някои от тези въпроси изобщо не са засегнати тук. Ако не получим отговор на тези въпроси, няма смисъл да се реализира целият този нов проект. Следващия оратор. Искам да маркирам основните моменти. Доста голяма е финансовата амбиция на тази нова кохезионна политика. важно да се осигури добра координация при използването на средствата, синергия. Трябва да бъде изпълнена и тази цел. Хубаво е да се осъществи връзка с преходните региони с цел по-устойчива система за териториално управление, която ще ни позволи да помогнем на преходните периоди в дългосрочен план и да ги върне обратно по пътя към благоденствието. Има следните въпроси. Как ще бъдат структурирани тези преходни периоди? Ще бъде отпусната една сума, ще се определя процента на съфинансиране, който ще варира според положението в отделния регион ли? Мисля, че е необходимо да има такава гъвкавост и за преходните периоди. Тя е факт и в друга сфери. Развитието на местно и на регионално равнище ни осигури в крайна сметка по-ефикасна политика. Така стои въпроса с планинските региони, защото тук са изтъкнати само по-малко населените региони. И на последно място, резерва за изпълнение в размер на 5 на 100 е много добър. С него се постига опростяване на процедурата. Така че принципът, на който се въвежда този резерв, е добър. Но въпросът заслужава допълнително проучване, защото понякога дори и при най-добри намерения човек само осложнява нещата. Трябва да видим дали реално е постигнато съответното упростяване. Опростяването е трудно начинание. Ако макроекономическата ситуация е толкова лоша, колкото е сега. Както видяхме от случая с Гърция. Та, така че този принцип крие известни рискове. Макроекономическия дисбаланс може да застраши прилагането на този принцип – така или иначе трябва да се да има възможност да се използват тези средства по линия на резерва. Само, че не искаме да се влушава ситуацията. Целта в крайна сметка е да има подобрение. Господин Власек Корнелия Ернст. Като докладчик Сянка ще представя позицията на моята група. За нас е ясно, че трябва обстойно да бъде обсъден въпроса дали размера на бюджета е приемлив. Те първо предстои да се установи дали това е факт. Тази сутрин проведохме ръководна закуска посетена на темата. Много работа може да се свърши с такъв размер на печета. Но все пак трябва да се избегнат проблемите, свързани с ESFF. Иначе съм съгласен с Констанция, трябва внимателно да проучим всичко, да видим дали всичко е реализуемо. Тук се взимат най-различни решения и не съм съгласна, че всички тези решения могат да бъдат вземени само от комисията. Трябва да видим каква е позицията е на съвета, какво ще действаме. Така ли, че трябва да видим как стои въпроса с делегираните актове. По квотите хич не е ясно дали ще изпълним поставените цели, да вземем енергийната ефективност. Но да ми всичко звучи много добре, но не мога да разбера дали всичко ще се разбира по екосъобразен начин или не. Звучи всичко хубаво на, на думи, но не е ясно как реално ще се реализира всичко. Относно условията, ние сме против макроекономическите условия. Иначе принципа за налагането на условия звучи добре. На думи. Но като гледам текста, става впечатление, че много високо се вдига летвата и има страни, които ще имат пречки, прозапроблемни от административна гледна точка. Даже Германия, Белгия и други. Относно предварителните условия, които трябва да бъдат спазени. По въпроса за резерва за изпълнение, той трябва да бъде заличен. Както вече бе казано, програмата за свързване на Европа. Не знам защо изобщо е включена тя в текста. Защо изобщо фигурира тук този текст? Това накратко бяха забележките по отделните компоненти на предложението. Благодаря комисията. Well, thank, thank you very much uh, for... Благодаря за изказванията. Това е началото на един важен процес на обмен на становища. ще имаме допълнителна възможност да обсъдим темата утре. Тогава ще се спра в подробности на това, което бе казано. Опростяването бе споменато в редица изказвания. Това бе важен фактор, който бе взет пред от комисията при разработването на предложенията. Даваме се сметка, че този фактор касае всички нива – бенефициенти, заинтересовани страни, държавите членки при изпълнението и самата комисия. Трябва да се извлечем полки, както казах, в някои конкретни области, като финансови инструменти – включително и процедурата за проекти за генериране на приходи. И сме въвели някои доста новаторски идеи за изготвянето на съвместни планове за действие и така реализация на економия на разходите. Това е един нов подход при изпълнението на програми. Подвели сме опустяване и по други линии. Представяме един пакет от действия, който според нас дава възможност на държавите членки да, опрос... да оптимизират изпълнението на програмите и това ще е от полза и за бенефициентите. Всичко това трябва да бъде придружено от съответните мерки в държавите членки, ние сме дали съответния стимул в това отношение като искаме от държавите членки действия, които да водят до измерими количествено размерими резултати. Относно делегираните актове, на много места се говори за вторично законодателство чрез делегирани изпълнителни актове. Така се заменя системата в миналото, доста от разпоредбите на регламента вече са били транспонирани в предложението на комисията но така или иначе, трябва да се проучи дали е правилно да се използват делегирани актове. Относно общата стратегическа рамка, предстои важна дискусия, която да установи дали всичко трябва да става на ниво приемане от комисията или не. Разбираме вашите притеснения в тази насока и определено приветстваме възможността да проведем по-задълбочена дискусия по въпроса. Относно квотите, правния момент е важността на понятието концентрация. Един от начините за постигане на по-голяма резултатност е чрез концентрация на средствата. В някои държави членки резултатността намалява, защото средствата се не са концентрирани. Трябва да се извърши връзка с стратегията за 2020 година, а и да се обръжи всичко с някакви резултати. Някои казаха, как така се харчат толкова много средства, пък няма резултати. Така че въпросът не опира само до освоемостта и до резултатността. Един от начините да се постигне тази цел е чрез концентрация на средствата. Пътят за да постигнем способен механизъм за, използ... за постигането на тази цел, който трябва да бъде пригоден към спецификата на съответния фонд. Иначе не смятаме, че се стига до нулева гъвкавост. Дори при по-развитите региони, където 80 на 100 от средствата са фокусирани в три области. Пак има възможност в рамките на тези три области да се види къде точно ще се насочат средствата, за да се изпълни целта 20 на 100 възобновяваме източници на енергия. Така че гъвкавост има. Но по дефиниция, ако ще има концентрация, ще трябва да се ограничи гъвкавостта. Ще спрата тук, засегнах основните моменти. Утре ще имаме възможност да продължим дискусията. Тогава ще се спра и на останалите въпроси. Благодаря ви, господин Мартин. Преди да обявя заседанието за закрито, още веднъж искам да съобщя, че утре продължаваме с общия регламент след гласуването. Започваме с съдокладчиците. След това думата ще получат депутатите и ще продължим с останалите регламенти. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря ви за участието. Продължаваме с заседание на координатора.